Уважаеми колеги, откривам днешното заседание. Ние приехме дневния ред на тази среща вчера. Сега бих искал да представя на вашето внимание решенията на координаторите. Както знаете, заместник председателят на комисията Георгиева желае да създаде интеринституционална работна група във връзка с успеха от изпълнението на бюджета и изразходването на публичните средства. Госпожа Георгиева ще представи основите на тази инициатива на ЕКОФИН през септември и координаторите смятат, че е добре да се направи една презентация от името на комисията по бюджети и в този случай ще има среща на Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол на 15 септември и тук ще има решение във връзка с участието на парламента в тази интеринституционална работна група. Аз искам да посоча, че ние имаме нова точка в дневния ред – във връзка с политиката относно сградите. Предложението идва от Европейската служба за външна дейност. Това предложение постъпи миналата седмица и беше изпратено заедно с цялата документация 9 юли и е, можете да видите тази информация на интернет страницата. Както знаете, ние Имахме среща в вторник, 14 юни. Това е емблематичен ден за Франция. Това е национален празник там. И ние проведохме среща с представители на съвета и на комисията първо за една интернационална среща за плащания. Това беше е, повод е, да обърне внимание на изключително подробния доклад на комисията във връзка с сроковете за плащания, по-скоро за падежите и тук е, също бяха изложени резултатите от трилога за плащанията, именно, че в края на 2016 година неплатените фактури за многонационалната рамка 2007-2013 не трябва да превишава 1 е, милиард евро. Също така бек, скритите беклок. Ние попитахме комисията за повече информация и е, трябва да бъде сключено споразумение, за да се започне една операция за започване на предварително финансиране и тук е, като че ли имаме малко закъснение в сравнение с решението и това опростява изчистването на неплатените суми. И е, това, разбира се, е възможност, с която не трябва да се злоупотребява, тъй като се поставят под въпрос ангажиментите поети в многогодишната финансова рамка на 14 юни ние имахме и трилог в седалището на съвета, за да можем да вземем отношение за проекто бюджета 2016 година, също така и за коригиращия бюджет 2015 година, съгласно мандата, който е възложен по време на пленарната сесия в Страсбург. Съветът използва възможността да представи материалите, представени на Корепар на 9 юли и е, този, тази среща на Корепар, там е, става дума за е, по-малко от 0,4%, около 60 милиона и е, също така там бяха взети по-конкретни решения за плащанията 1 милиарда и 400 милиона и това е в рубриката АА. 4 и това изглежда малко като провокация, като се има предвид е, е, финансирането от гаранционния фонд за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Съветът е, потвърди е, тази сума и капацитет на освояване, който е по-малък, въпреки че комисията помоли от парламента да потвърди, че нуждите бяха адаптирани от комисията. Парламентът реагира на това четене и Емануел ще ни каже повече във връзка с тази тема. Анализът, извършен от комисията на предложенията за пилотни проекти и е, подготвителната работа за трилога, това беше представено също накратко, след малко ще се спрем на тази тема. Във връзка с е, бюджета 2015 ние имаме ситуация, която е изключителна защото е, всички данни, които са представени до днес, бяха потвърдени, но госпожа Дария Забал ще посочи по-подробни данни, имаше по-подробна дискусия. Вчера имахме среща с тройката от агенциите. Господин Гайер ще се спре отново на този въпрос. Имаше една дискусия, която ще изложи господин Депре след малко, също така и е, доклада за проекто бюджета на парламента, комисията и съветът настояваха на член 27 на, от институционалното споразумение. Там се предвижда намаляване на персонала на агенциите с 5% до 2017 година. Ние сме съгласни, е, че е, трябва да се осигури достатъчно добър подход за контрол на публичните разходи и искам да посоча, че последния ред на член 17 предвижда, че тази разпоредба е задължителна, освен за комисията и парламента, тези 5% задължително се прилагат към персонала на комисията и, както Знаете, е, съветът също желая да се намали персонала. Има един марш в случая, е, който е същия като за парламента. Така че мога да кажа, че всички си спомняме доклада на господин Депре и там се потвърждава броят на персонала в парламента. Това е което исках да ви кажа като съобщение от моя страна. Сега, имате ли някакви забележки във връзка с тази тема, не виждам. Така, без да се бавя, ще дам думата веднага на нашия докладчик, на основния докладчик. Що се отнася до проекто бюджета, за 2016 година. Това е господин Жозе Мануел Фернандеш. Той е основният докладчик. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на португалски. Европейския парламент е, установи ясно своите приоритети и също така беше установен мандата на, това, на тази пленарна сесия. Става дума за ясни приоритети в сферата на бюджета. Първо, защитаване на работните места в предприятията, малките и средни предприятия по-точно. И това е съвсъщност трите Е Разбира се, всичко това разбира се, ще има последици по отношение на заетостта, но също така основно върху младежката безработица. Ние не искаме да има поколение, което да страда повече от безработица в Европа. Знаем, че в момента това са младите хора. Те са изложени на много висок процент на безработица. Той е два пъти по-висок, отколкото в другите възрастови групи. Има 6 милиарда евро, които са предвидени за периода 2014-2020 година. В 2014 и 2015 година тези средства вече бяха ангажирани, но а, няма повече средства за новите инициативи по отношение на авторизацията и ние смятаме, че в 2016 година тази инициатива а, заетост на младите хора трябва да продължи и да бъде предвидена достатъчна сума, за да бъдат започнати тези програми. От друга страна, също в сферата на заетостта мога да посоча една програма, която е свързана с три цели или по-скоро е, целите с 3Е, Косме, Хоризонт 2020, например, Става дума за програми от категория 1.1 и това трябва вече да бъде обект на отделно разглеждане. Не бива обаче да забравяме вътрешната солидарност. Това означава, че докато ние се позоваваме на вътрешната солидарност, политиката на кохезия, в случая играе много голяма роля и е, също така в тази сфера Европейският социален фонд е, дава възможност за помощ на по-бедните хора и на младите хора и тези аспекти трябва да бъдат защитавани в Европейския съюз. Целта за външна солидарност също е важна, защото има последици във връзка с бюджетните редове, миграцията, бежанците или хуманитарната помощ. Това също са конкретни линии от бюджета ние трябва да защитаваме тези цели, други цели, е, които трябва да защитим. Е, това е, например, вътрешната сигурност, така че е, ние ще трябва да получим парламентарен мандат за защитаване на тези програми. Така че а, е, ние а, е, разполагаме с а, е, много положително отношение от страна на председателството и искам да поздравя председателството, което има много конструктивна позиция в а, рамките на проекта и напредъка, който беше отбелязан в рамките на трилога, всичко, което разбира се, е свързано с бюджетната процедура. Като парламент ние сме много едини, ние искаме да защитим нашите приоритети, обаче сме конфронтирани с приоритетите на съвета и виждаме, че е, има някои решения на съвета, които не са е, приемливи, най-вече, що се отнася до е, ангажиментите. Ние бяхме свидетели на а, плащане в размер на 1,4 милиарда, въпреки много добрия марш. Това е в категория 4 е, става дума за 450 милиона евро, е, а за АА 435 е, милиона намаляване. Става дума за истинска провокация. Ние познаваме много добре позицията на парламента по отношение на ЕФСИ, планът на Юнкер и ние винаги сме заявявали, че програмата Хоризонт 2020 и Connecting Europe Facility са аспекти, които трябва да бъдат е, отразени в бюджетната процедура. Ние правим е, максимума за да е, направим това. Става дума обаче за суми за гарантиране на плана Юнкер. Това са важни за нас проекти. Знаем, че Хоризонт 2020, как да се изразя, там има е, скрити бетлок, не плащания, които са скрити е, просрочия е, в размер на около 1 милиард евро. Така че, с други думи, ако нямаме проблем във връзка с плащанията, Хоризонт 2020 ще разполага с 1 милиард повече, отколкото до момента. И е, мога да кажа, че Хоризонт 2020 има много голям капацитет е, на изпълнение и освояване. Съветът посочва, че тук има променливи във връзка с изпълнението. Това са много е, важни моменти и ако се следва логиката на съвета, Хоризонт 2020 има много висок капацитет на освояваност и е, не трябва тук да има намаление съкръщаване на суми. Както обаче беше казано в рамките на триалога има алгоритми, които не познаваме, които използва съвета. След това се стига до е, намаления на средства, които са абсурдни. Козме, Разъм плюс миграция, категория 3, там ние отбелязваме а, е, също а, е, намаление в категория 4. Както казах, в съвета нещата не функционират добре, защото ако ние а, е, не бяхме намалили програмата за а, изпълнение, а, ние бихме а, имали по-добра освояваност. Но а, машината на съвета, т.е. техните служби, изцяло се заблудиха по отношение на тези 3 милиона евро за Хоризонт 2020 и как може да се намаляват средства по програма, която има добър капацитет за изпълнение и освояване. Една програма, която е, има, е, в която има достатъчно плащания, там се предвижда 1 милиард допълнително и това са целите, с които ние се ангажирахме по отношение на Хоризонт 2020. Ангажимента вече беше поет от съвета и би било логично с всички големи декларации, които се правят от страна на съвета е, също така инструментът Connecting Europe, там има 21,4 е, милиона евро намаляване на плащанията. Е, парламентът иска да включи сумите, които бяха заличени или съкратени и наистина ние бяхме предадени, ако мога така да се изразя, и е, всъщност ние би трябвало да се върнем към ангажимента да не се намалява средства по тази програма, която наистина е, има много добър капацитет на изпълнение и освояване, защото това в крайна сметка е предизвикателство на парламента. Политиката на съседство 3 милиона евро по-малко има е, ред е, за бедността. Там е, се поставят по въпрос целите на външната солидарност. Там 50 милиарда, милиона евро, също по-малко за средиземноморските страни. Не можем да останем безразлични към това, което става близо до Европа и по-специално в Средиземноморието. Инструментът за сътрудничество и развитие 140 е, милиона евро за обежище и миграция. И е, това е абсолютно неприемливо. извинете, инструментът за сътрудничество 140 милиона, 5 милиона евро за убежище и миграция. Аз просто се поправям в цифрите. И също така имаме и решения, които са взети от съвета, без да се говори, разбира се, за нашата позиция. И има също някои проблеми с плащанията, най-вече по редовете, които дават възможност за изпълнение на многогодишната финансова рамка и това може да постави под въпрос е, нашето участие в, е, по отношение на рамката за плащанията. Трябва да има междуинституционен договор между е, комисията и съвета за 2017 година. Има 2 милиарда евро, които не са платени, що се отнасят до програмата която започна, е, е започнала през 2007 до 2013 година. Така че ние сме в ситуация, която аз бих нарекал неприемлива и това по вина на съвета. И тук е, принципът е, е спазване на поетите ангажименти. А това означава, че не трябва само да се вземе предвид плана за плащанията и поетите там ангажименти, но и това, което е предвидено в МФР. Ние винаги трябва да припомняме, че винаги имаме едно условие за гъвкавост по отношение на цифрите за 2007-2013 година и тази гъвкавост трябва да се прилага в МФР. Това ми дава възможност да ви припомня, че имаме много големи маржове в някои линии, а при други не. Комисията е, приема, че е, наистина трябва да се използва този инструмент за гъвкавост. Ние бихме могли да го използваме за категория трета, обаче и за други категории, например за е, едно АА, където ние бихме искали да е, продължим да някои инициативи за едно Б, където ние бихме искали да продължи инициативата за етост на младите хора, както казах току-що. Това е нашата позиция. Инструментът за гъвкавост трябва да се използва не само за категория 3, но и за други категории. Не бива да забравяме, че гъвкавостта се е, базира на нова концепция, която вече беше използвана в е, рамката на FC и това е всъщност плана Юнкер. Ние имаме един глобален марш, като се започне от 2016 година. Какво означава това? Това означава, че маржът на ангажиментите, които не са използвани през предишните години, е, трябва да бъдат включени в глобален марш и този глобален марш може би може да се използва за специфични политически цели, т.е. за растеж и заетост и е, в частност заетост на младите хора. Това е инструментът на гъвкавост с е, съответния елемент, който не бива да се забравя от съвета, елементът на гъвкавост – и е, ние бихме искали да припомним, че бюджетът на Европейския съюз е малък бюджет, 1% от е, брутния вътрешен продукт и това е включено в МФР. Още повече е, на нас ни се представя бюджет, който е, е в по-малък размер. Е, съветът намалява размера на МФР. И всичко е намалено всъщност в тази рамка, също и цифрите представени от комисията. Ние сме изправени пред парадокс – всички знаят, че СЕП е прият единодушно от държавите членки и всъщност какво се получава? Някои държави и членки след това ще гласуват против бюджета на Европейския съюз. Всъщност цифрите са по-низки от програмираните в МФР. Е. Има страни, които непрекъснато гласуват против е, бюджета на Европейския съюз и е, непрекъснато попадат в противоречие с решенията, които са взети преди това. Ние ще продължим нашата работа, за да се опитаме да пренапишем този бюджет, да включим отново цифрите намалени от съвета. Искаме да включим необходимите суми, за да можем да спазим нашите ангажименти. Парламентът е единен по това. Е, това са бюджетни приоритети и тук е, аз мога да посоча също, че е, беше извършено намаляване по отделните категории. Мога да представя как точно. Повтарям, че всичко това е в противоречие с нашата позиция и също с позицията на съвета, ние ще помогнем на съвета да не си поставя пречки и да гарантира последователност. Председателят благодаря на основния докладчик. Ние сме съгласни, че трябва да се подготвим за една трудна конфронтация. Ние се срещахме с председателя на съвета. Той е, отговори на нашата загриженост. Люксембургското правителство е, е вече в 14-то си председателство. Господин Гайер помоли за думата. Благодаря, господин председател. Колегата Фернандеш има право. Ние сме едини по основните точки, това означава, че аз не трябва да повтарям неговите оценки отново. Искам само да направя две допълнения. Мисля, че ако има систематика в подхода на съвета, аз не защитавам, само съобщавам тези факти. Това вероятно е свързано с обстоятелството, че е, те стигат до области, които в актуалната година, респективно в следващата бюджетна година, ще бъдат е, увеличени като суми и е, може би е, на това се позовава втората сфера, където очевидно съветът отгова... действа. Е, това е на базата на една критична оценка на програмите за освояемост на програмите, по които са направени съкръщения. Що се отнася до степента на освояване ние разполагаме с друг опит, с други оценки. Имаме обаче и възможност в е, Комисията по бюджети още веднъж да е, влезем в диалог с Комисията по различни въпроси имах възможност още веднъж да дискутирам с представители на съвета и е, поради старата ми любов към регионалната политика се погрижих е, и за това. Т.е. попитах как смятат да извършат съкръщения в съответните категории на регионалните политики и как ще ги защитят. И отговорът беше, че напредъкът при регистриране на регионални програми, т.е. включване на държавите в кохезионната политика, са значително зад графика, т.е. изостават и всъщност това води съвета до оценка, че в тази категория ще има значително по-малко средства, отколкото ние желаем и отколкото съветът желае е, тъй като е, ние при изпълнение на политическите цели вероятно ще бъдем едини. Аз мисля, че трябва да посветим малко внимание на тази точка, защото като се вземат предвид всички приоритети, които колегата Фернандеш съвсем коректно изброи, има смисъл да се погледне дали на някои места в бюджета не се концентрират много средства за регионална политика в конкретна година и дали тези средства не могат да се използват за други цели, които са много важни в момента. Аз мисля, че е, този бюджет е, отразява по много недостатъчен начин как е, ще е, се справим с предизвикателствата за ЕФСИ и как ще бъдат осигурени средствата там. Аз искам да припомня, че всички ние се радваме много, че в ЕФСИ вече беше разсечен гордия възъл, но когато погледнем финансовата част на ЕФСИ, тогава установяваме, че до 2020 година 3 милиарда ще бъдат взети от маржовете и ние знаем, че е, всъщност 5 е, милиарда от текущия бюджет означава това. Европейският парламент е, протестира силно срещу отеглянето на инструментът Connecting Europe и Хоризонт 2020, обаче ние трябва да представим тези 5 милиарда и тъй като всички ние знаем, че една голяма част от разходите вече са точно определени, бюджетният орган естествено предвижда по-малък марш по отношение на свободните средства, за да могат да бъдат представени по подходящ начин, освен ако при прегледа на МФР е да стигнем до отместване и то в значителна степен. Аз обаче тук не съм много оптимист. Мисля, че ние трябва да продължим да преговаряме с съвета как ще бъдат изразени тези 5 милиарда и нашата аргументация трябва да бъде такава, че тези 5 милиарда е, трябва да бъдат е, включени по начин, който да съответства най-много на е, желанието на парламента. Но как ще направим това без да засегнем инструмента Connecting Europe и Horizon 2020, не знам. И тук е, вече аз е, мисля, че думата има съвета и съответните колеги. Аз мисля, че има смисъл на това място да видим е, какви са инструментите за финансиране на бюджета. И тъй като политическите инструменти в ЕФСИ са подобни, ние бихме могли да си помислим дали финансовите инструменти не могат да бъдат обединени при, в бюджета е, това е едната идея. И един актуален доклад на Сметната палата за развитие на селските райони и използването на финансови инструменти там показва, че тези инструменти, които в последната МФР ни се струваха новото чудно оръжие за изпълнение на бюджета, поне така бяха представени, изобщо не функционират толкова добре, каквито бяха очакванията. И дали при новата регулация за 2014-2020 тези инструменти ще функционират по-добре, не е ясно. Тоест трябва да се видят инструментите за финансиране, за да установим дали са необходими на конкретното място или е, сумите за финансиране на ЕФСИ от бюджета да бъдат е, използвани. Аз бих желал да се проведе дискусия сред нас по този въпрос. Аз също бих желал комисията да получим указания как те е, оценяват е, степента на освояване. Това ще бъде важно за нашето заседание през е, септември, разбира се, е, като се има предвид това, което предвижда съвета. И ми позволете да кажа сега няколко думи за агенциите. Аз мисля, че един бюджет, който представлява по-малко от 1% от общия бюджет, е, не трябва да бъде предмет на спорове в планирането на бюджета. Съкръщенията, които предлага съветът в финансовата сфера, са умерени. Те обаче не винаги са логични и смислени каква е идеята за съкръщение под 5000 е, евро за дадена агенция, аз е, не съм получила отговор и не виждам е, какво ще бъде въздействието на такива суми. Разбира се, някой си е мислил нещо, обаче дали е, това има връзка с е, едно смислено изпълнение на бюджета, до сега не съм получил отговор. Проблемът на агенциите са щатните бройки. Ние вчера обсъждахме тази тема, това беше подчертано и от тройката на агенциите, те бяха вчера при нас. Колеги, когато комисията с една ръка дава на бюджетния орган. Ние вече приехме коригиращ бюджет 5 с мерки за укрепване на миграционната политика на Европейския съюз. Е, това предвижда три допълнителни щатни бройки за Европол и е, ако това е заличено в проекта бюджета 2016 година, не знам какво е планирането на персонала тук, но във всички случаи не е смислено и на местата, където е, твърдим, че са необходими агенциите за изпълнение на нашите политически приоритети, наистина е, трябва да покажем това чрез внасене на изменения в е, проекто бюджета. Господин Олбрихт. Благодаря, господин председател. Аз ще продължа на полски язик. Благодаря. Аз също Бих искал да спра вниманието ви на един аспект на регионалната и на кохезионната политика. Първо, бих искал да обърна вниманието ви на това, че Комисията по регионалното развитие е анализирала постигнатия до сега напредък по оперативните програми Прехвърлени са средства от 14-та към 15-та година поради незавършеност на оперативните програми. Към днешна дата са прияти около половината от оперативните програми. Намираме се във втората година от финансовата перспектива. Така че ако повече от 300 оперативни програми са неутвърдени, въпросът е защо кого е вината? От държавите членки или от Европейската комисия? И трябва да си даваме сметка, че всъщност не можем да прихвърляме средства за бъдещи периоди. Ако разполагаме с определени средства за регионната политика, както разбирам от докладчика, то означава, че се оформят два бюджета. Един за старите, един за новите. И ако новите програми все още не са готови за финансиране, то наличните средства биха могли да бъдат използвани за изчистване на изоставащите програми от миналия финансов период. Е, Накрая, след като нямаме нови програми, за които да харчим пари, би следвало да насочим наличните средства към стари програми, които са изостанали. Това е въпрос на здрав разум. Нелогично би било да се иземват пари от регионалната политика, да кажем, и да се прехвърлят към други области. Питам докладчика, прочем, какво ще бъде въздействието на съобщеното от комисията вчера върху бюджета за 2016 година? Понеже вчера комисията обяви още една промяна на регионалната политика във връзка с положението в Гърция. Е, увеличава се авансирането с 5%. Съфинансирането от страна на Европейския съюз е, се увеличава за миналия период 07-2007-13 и, и аз се питам как ще се свържат двете неща. От една страна имаме нарастване, от друга страна е, намалени. Да, е, вярно е, че неготевността на програмите ще увеличи броя на неразплатените. И до 2020 година <clears throat> определено можем да очакваме взривообразно нарастване на разплатените разходи. А, да не говорим за положението в Гърция, което ще добави към това. Господин Данано, благодаря, господин председател. Аз, както мнозината колеги, подкрепям общите насоки, представени от нашия докладчик. Най-вече, що се отнася до заетостта на до, е, до, до заетостта на младежите, е, за солидарността и много други въпроси, но от своя страна бих искал да подчертая особено въпроса за селското стопанство. Е, с нощи представих проекто становището си пред Комисията по селското стопанство и членовете на комисията поискаха от мен да поискам тук категорично нарастване на пазарния резерв, т.е. на фонда за реагиране на неблагоприятни пазарни конъюнктури, особено в млечния сектор, предвид, да кажем, положението в Украина с ембаргото, някои неочаквани климатични е, е, обстоятелства – И според мен подобно искане е напълно нормално. Е, в крайна краща има обща селскостопанска е, политика и аз не разбирам какво прави съвета, отказвайки всъщност да освоява средства е, по положение на ОСП, които са безусловни. Но очевидно в съвета има някаква съпротива. Благодаря, господин председател. Благодаря. Бих е, искала да се включа в дискусията. Да започвам с думи на благодарност към докладчика. Той много точно и добре представи тематиката. Въпросът е защо съветът съкръщава срещи, е, е, средства, да кажем, в областта на миграцията, Erasmus+, Козми и така нататък. Това са важни сектори. Би трябвало, естествено, да запитаме какви са причините за тези е, съкръщения. И в крайна сметка става дума най-вече за това дали програмите са оценени реалистично Ако съветът е, съкръщава тези средства, е, то остават някакви средства, които се преразпределят. Е, на къде отиват средствата? Също времено ние трябва да се погрижим да са на лице достатъчно средства за фирмите, които работят с високи технологии, инвестират в иновации. В противен случай ще изостанем. На практика виждаме, че има много е, начинаещи предприемачи, които разполагат с е, добро ноу-хау, но се нуждаят от свежи пари. И е, времено това са именно предприятията, които не получават лесно финансиране от банките, така че е, трябва да обърнем внимание на тези проблеми. Е, тези предприятия, именно високотехнологичните, иновативните е, предприятия, са бъдещето на Европа. В един добър и е, добре подготвен диалог със съвета трябва да проверим всичко това и да поискаме обяснение. Благодаря по този въпрос. Вчера проведохме много интересно изслушване за е, финансирането на малките и средни предприятия и е, определено ще имаме повод да се върнем на тази тема и за напред. Госпожа Тома, благодаря господин председател. Първо бих искала да, да благодаря и да изкажа пълната си подкрепа на нашия докладчик за доклада му. Бих искал така, сякаш от една страна да кажа, че няма никаква промяна, все по-старому я караме, тъй като едва ли можем да се изненадаме от това, че разходите са неразплатени, че допълнително се намаляват бюджетните разходи, независимо от това, че в рамките на многогодишната финансова рамка те вече са значителна степен намалени в сравнение с предходния финансов период. Опира се до, до един санитарен минимум, който повече не може да бъде. Е, не, не можем да вървим все така, все така към него. После по кохезионната политика е, изоставането по оперативните програми буди сериозно безпокойство и за това виновни са не само държавите членки. Е, тук е, в най-добрия случай това е едно желание да се намалят неразплатените разходи. В най-лошия случай обаче това е желание да се намали бюджета. И въпроса за неразплатените е, разходи е, е, фактически има пряко отношение към намаляването на реалния бюджет, защото всъщност е, е се изпада в просрочи. Жан Пол тук е, говори за Комисията по селското стопанство, аз бях на заседание на Комисията по риболова. Същата констатация, същият гняв се изразява от колегите, членове на тази комисия по повод съкръщаването за пореден път на един бюджет, който вече е достатъчно малък. Съветът фактически не обезпечава собствените си политически решения с бюджетни средства. Мой да вземем прословутия фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ. Да вземем а, кохезионната а, политика с допълнението за Гърция, което е, изцяло споделям. Въпроса за агенциите за, за сигурност. Това са все политически решения, които са общо подкрепени, споделени, но когато се стигне до тяхното бюджетно обезпечаване, съветът се отдръпва. И освен диалога с съвета, който предполагам все така тече, би следвало ние, по-категорично от останалите комисии на Европейския парламент, да заявим и ако трябва публично, че съветът проява определена неискреност по отношение на собствените си политически решения. От една страна ги взима, от друга страна не ги финансира. в крайна краща има някои непреодолими противоречия, които не могат да бъдат преодолени само по, чрез диалога с съвет. И ние би трябвало да алармираме, хайде, да, да не употребявам силни думи като да заклеймим, но във всеки случай широката общественост трябва да знае какво е реалното положение и каква е политиката на съвета. Благодаря. Благодаря. Е, бих искала да благодаря на господин Фернандес. Е, смятам, че трябва да се погрижим за едно по-голямо, е, е, по-големи възможности за използване на социалния фонд е, за рибарите, за рибарството. Искаме да развиваме социалния економика. Да, добре, тогава би трябвало да помислим и за поминъка на тези хора, защото економическата криза засегна и рибарството, и най-вече дребния бизнес в тази сфера. Хубаво би било да се помисли за механизми за предварително финансиране, за разширяване на тези възможности за предварително финансиране на рибо, сектора на рибарството и трябва да помислим как точно да се разпределят средствата, които ще се отпуснат, надявам се, и в допълнение към наличните вече. Необходим е широка подкрепа. Благодаря ви. Благодаря, господин Фернандес. Ако обича да ни изведе от тази размяна на мнение с, с своето... А, извинете, господин Марагал първо. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, само една обща е, бележка, след като и слушахме е, встъплението на господин Фернандес, което беше пределно ясно и категорично, що се отнася до надеждите, които можем да храним по отношение на поредния бюджет и е, на, що се отнася до изхода от е, разговорите с комисията и съвета. Налага се един извод. Тук в парламента е на лице една голяма коалиция, която е основателна, е, що се отнася до тенденцията на евроскептицизма и желанието ни е, да е, дадем отпор на евроскептицизма. Евроскептицизма, който цари в съвет. И в крайна кращата главният инструмент от, за дейността на е, всяка една институция, какъвто е бюджетът на една институция, не може да бъде повод за съмнения обществото е, в е, състоятелността, в просъществуването на тази институция. Така че следва да се, да се борим до въпреки е, е, това, че е, вероятно някои неща няма да се променят, трябва да се готвим, вероятно, за най-интересната битка, свързана с преразглеждането на многогодишната финансова рамка. След това друга интересна битка ни предстои по отношение на прословутите собствени приходоисточници на, на бюджета. Нали? И, и, и, и ще видим, те първо ще проличи доколко тези собствени приходоисточници са на държавите членки, според тях, а не на Европейския съюз. Да, това е средносрочния преглед, за който вие говорите. Е, ще стигнем до него през есента. А сега да чуем господин Фернандес. Тук той се ползва с една широка категорична подкрепа да упорства в предстоящата битка. Благодаря. Господин председател, и когато през септември започнем отново работа, аз заявявам, до тогава ще имаме и работен документ, посветен на позицията на съвета, един изчерпателен документ, който аз ще изготвя с помощта на секретарията на нашата комисия, тогава нещата ще бъдат вече далеч по-ясни. Ако не реализираме програми, ако не възлагаме обществени поръчки, няма да има изпълнение на бюджета, няма да има освояване на бюджетните средства и като и като няма освояване, е, веднага ще се каже, ето тази програма може да се махне, у нас да се махне, понеже нормата на освояване на средствата е недостатъчна. Така че трябва много внимателно да, да огледаме този въпрос. Впрочем, същото може да се каже и за Хоризонт 2020. Обаче закъсненията са повече от обясними. Най-краща, като тръгне с закъснение една програма, тя няма да може да освои необходимите средства в рамките на бюджетната година. И да вземем други оперативните програми. 76 програми за териториално сътрудничество, само половината са приети. ясно е, че ако нито една не бъде приета, няма да има никакво освояване на средства. някъде 5, 5, 500 програми а, е, са представени, някъде 360 а, е, са приети. И тук можем да говорим и за, за кохезионната политика е, в рамките пък а, на миналата многогодишна финансова рамка, обаче за текущия програмен период до 2020 година, просто това няма да мине. Някъде 43-44 милиона евро се предвиждат за териториалното сътрудничество. Е, някои от е, бюджетните позиции се намаляват в сравнение с 2007-2013 година. да вземем програмата LIFE 2 е, милиона евро, но няма пък, е, например, намаление е, на финансирането на програмата за плодове и зеленчуци в учебните заведения или, или млякото, или пък по преките плащания. На, за, по конкретните въпроси, които ми задавате, за, по плана за плащанията Повтарям принципа, на който държим. Споразумението с комисията и съвета би трябвало да се спазва. Не може да има намаляване на средствата по плащанията, тъй като това би подложило на съмнение постигнатото споразумение. Сега, ако се върнем а, на, на Гърция, на, на прослутите милиарди евро, какви ще бъдат бюджетните последици? Все още не знаем. Единството, което се знае е публикуваното от Комисията за средствата за масово осведомяване. Нямаме никаква последваща информация от Комисията за последиците. През 2016 година е, е, е, е, не е ясно как ще вървят нещата, каква, каква ще бъде нормата на съфинансиране. Ще трябва да чакаме комисията да се изясни. И тук е, става въпрос за основни принципи. От там нататък, разбира се, е, има различни альтернативи и аз предлагам, предполагам комисията няма да наруши постигнатото споразумение относно 35 милиарда евро. Впрочем няма нищо ново. Става въпрос за авансиране на средства на Гърция по някои фондове, които вече са предвидени. Те средства са планирани по текущия финансов период до 2020 година. Така, благодаря ви, колеги, за е, е, съображенията, за подкрепата, въпреки различните ни политически е, пристрастия. Удовлетворен съм от това, че сме единни в едно. Е, е, спазването, зачитането на мандата, който ни е даден от е, пленума на парламент. И по този начин ще засвидетелстваме привързаността си към принципите на демокрацията. И именно това ще искаме от съвет. Съветът да действа съответно собствените си публични декларации по многогодишната финансова рамка. И е, по, по време на, на лятната почивка, у е, тези страни, които редовно гласуват срещу бюджета, макар и е, да са се ангажирали с многогодишната финансова рамка, ще направят определени изявления, е, за да се изпишат веждите, така да се каже, още не били евроскептици, а всъщност на практика е точно обратното. permettre le rétablissement. Благодаря. Ние обаче трябва да преодолеем нашата плакост по отношение на кредитите. Истина е, че някои институции на Европейския съюз наистина дават аргументи на евроскептиците. Сега, що се отнася до ред, до секция 3, минаваме вече към друга секция и давам думата на нашия докладчик Жерар Депре. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да се извиня, че не бях тук по време на първата част на срещата. Бях задължан от гласуването в комисията. Либе. Господин председател, уважаеми колеги, ако ми позволите, аз е, ще се спра на другите секции, като разбира се правя различие между нашата институция, парламента и останалите институции, които са включени в е, тази рубрика. Що се отнася до парламента, подобно на моя колега, е, Розе, е, аз ще посоча един текст, наречен Библията, който беше е, гласуван от парламента. На базата на този текст аз ще предложа на моите колеги цифрите, които се отнасят до различните бюджетни е, секции. Аз първо искам да благодаря, първо да предупредя колегите за някои точки, които наистина са от много важно значение най-вече когато става дума за персонала. Не знам дали имахте възможност, господин председател, председателя, да, съвсем накратко беше казано това. Но а, вследствие на а, трилога оня ден вече е ясно, че има много голям натиск от част от съвета, що се отнася до спазване на член 27, който беше а, прият при приемането на МФР. Този член а, залага като цел а, всяка институция, всеки орган, който зависи от нея, да се, намалят там, да се намали там персонала с 5% до 2017 година и това означава 1% годишно. Е, това ни беше припомнено много е, ясно. Аз е, се противопоставих много енергично и се надявам, че успях но проблемът обаче продължава да стои. Господин председател, аз мисля, че вие трябва от името на нашата комисия да направите необходимите стъпки в тази насока. Резолюцията, която беше прията от Европейския парламент 140, е представен бюджета там от страна на комисията. Прави се също анализ на развитието на щатните бройки в парламента и предвид целта за намаляване на 5%, е, до тук беше е, прието следното, да се спази това е, намаляване на персонала в нужните срокове и тук се представят съответните органиграми. Ние припомнихме на генералния секретар, че а, е, ние, че за нас е важно е, да знаем всичко това, за да изпълняваме нашата работа. Още повече, че а, е, принудата беше а, и ще бъде по-силна по отношение на персонала, като се вземе предвид, че е прията нова политическа група и е, съгласно действащите разпоредби за парламента, създаването на тази нова група има известни последици от финансово е, естество и във връзка с е, персонала. Създаването на тази група аз не искам да се произнасям за нейното качество, обаче създаването и в парламента и нейната големина има за последица 43 е, е, допълнителни щатни бройки. Това е изискването. И е, това са много деликатни въпроси, които е, ние разгледахме във връзка с бюджета на парламента. И всъщност това е начина по който ние е, трябва да разглеждаме тези 43 допълнителни щатни бройки. И аз, е, разбира се, не искам тези е, постове да бъдат давани на приятели на госпожа Люпен. Така че това е което мога да кажа като цяло за бюджета на парламента. Сега ще мина към другите институции. Европейския съд, е, Европейската сметна палата. Надявам се, че и представителя на комисията ме слушат. За други институции е по-лесно да работят на база на документите на съвета, отколкото на комисията, защото е, съветът определя коя е базата, какво е намаляването и как стигаме до новите суми. Комисията не прави това, тя трябва сама да калкулира сумите за намаляване и процентите, които ще бъдат представени. Така че още веднъж искам да е, поздравя съвета за техническото качество на документите, които ни бяха представени. Има обаче една очудваща доста аномалия и аз искам да привлека вниманието е, ви за една институция, по-специално Европейската сметна палата, сумата, която се изисква от институцията, е, е по-ниска от е, сумата предвидена от комисията за тази цел. Така че като цяло за Европейската сметна палата в случая тя иска 1,1 84%, комисията предлага 1,94%. Аз ще мога да посоча, че имаме тук и сума предназначена за пенсии. И е, като общо правило можем да кажем, че всеки път, когато друга институция трябва да плати нещо на комисията, тя никога не забравя своите интереси, нито по отношение на сумите, нито по отношение на тяхното адаптиране. И е, след тази аномалия има и една некохерентност, що се отнася до Европейския съд. Аз съм абсолютно убеден, че, е, въпреки, че и съвета и комисията не са взели предвид последиците, които проистичат от увеличаване на съдиите в Европейския съд през следващите години. И сега, е, разбира се, предвидени са средства за това, за съдиите, за техните сътрудници. Е, всъщност цялата тази машина трябва да сработи и трябва администрацията да може да подпомага работата на новите съдии, защото тези е, съдии ще трябва да постановяват съдебни решения. Е, комисията не отчита факта, че Европейския съд е, смята, че е необходимо увеличаване на броя на писмените преводачи за документите, които ще бъдат представени на новите съдии. Така че, ако новите съдии не могат да разполагат възможно най-бързо с превода на документите, и това знаете, че е доста специфична терминология, преводачите трябва да са подбрани. Ако не се държи предвид на този факт, е, средствата няма няма да дадат своят ефект и ще има административни трудности. Аз искам да посоча, че съм по-близо до искането на институциите, отколкото на институцията, отколкото до предложенията на комисията и на съвета. Имам предвид Европейския съд. Аз сега не искам да правя преглед на всички институции една след друга. Ще кажа нещо в общ порядък. Що се отнася до съвета, и е, по-малко до комисията, но във всички случаи за съвета е ясно, че никога те не отчитат сериозно допълнителното кредитиране, които се предвиждат за сигурността на различните институции на парламента. Ние решихме да засилим сигурността, да предвидим необходимите средства за това. Това логика обаче не е възприята до сега от съвета и още по-малко пък от комисията. Така че ако направим една обща оценка и се опитаме да структурираме е, съкръщенията, извършени от комисията и много повече от съвета, е, можем да кажем е, следното. Ще има по-малко служители, т.е. ще се намали броя на персонала, мобилността, оборудването, информацията, всичко това ще бъде обект на съкръщения. Ние ще имаме по-малко на брой персонал с по-лошо оборудване и може би те няма да могат е, да е, публикуват своите резултати в достатъчна степен, защото средствата за това ще бъдат ограничени. Сега е, ще разгледам случаите конкретно, ще ви докладвам как стоят нещата при всяка институция. Що се отнася до председателя на комисията и по-малко на съвета, е, може да се каже, че има известна вина по отношение на СДВ, е, СВД и е, мога да посоча, че що се отнася до персонала, плащането, е, оборудването. Аз е, тук не говоря за оперативни кредити, тук говоря за административни разходи и като че ли тук имаме е, известна аномалия. Така че аз е, бих искал да е, направя проверка на СВД е, с е, критичния подход, който прилага комисията по отношение на другите институции. Това е което мога да кажа към настоящия момент, господин председател, и очаквам всички коментари от колегите. Председателят, благодаря господин докладчик за тези толкова подробни данни. СВД е служба, която по ясен начин представя външната политика на Европейския съюз. Всеки знае, че има външна политика на Европейския съюз. Е, може би е шега. Сега искам да посоча следното. Е, нека малко по-бързо да обсъждаме, тъй като е, трябва преводачите приключват в 11.30 часа. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. А, е, преди малко изслушахме господин Фернандеш е, и а, е, когато погледнете а, цифрите в бюджета, и то по-специално приходната част за 2014 година, виждате една разлика от 22 милиона. И всъщност през 2016 година вече приходите ще бъдат много по-малко. Ако прегледате е, отделните глави, ще видите 0,7 е, за 2014 е, и така нататък. Трябва да разгледаме естествено много добре и подробно е, отделните глави и части в е, бюджета, но при всички положения е, трябва да намерим тези 22 милиона и то незабавно, защото в противен случай няма да се справим и няма да имаме уравновесен бюджет. Е, разходите са с 50-60 милиона по-високи. А за 2016 година изведнъж се получава и един излишък. Откъде? Питам се е, как е, точно са направени изчисленията. Също времено се посочват а, е, е, тук е, различни сгради, които до този момент просто не съм чувал, не съм виждал никъде. Независимо от това а, за коя година говорим, а, за, какви са причините изведнъж да се появяват тези сгради. С 50 милиона се увеличава за 2000, в сравнение с 2014 година бюджета за е, СВД. Е, е, сега имате 1,36 за 2016. На какво се дължи всичко това в крайна сметка? Става ли дума за някакви процедури за обществени поръчки и така нататък? Струва ми се, че всичко това, което получихме като информация, просто не отговаря на представите ми за коректно бюджетиране. Необходими са обяснения. Господин е, Депре говори за това, че институциите са показали, че могат всяка година да съкрещават по 1% от персонала. И за периода от 2013 година също времено сме създали 44 нови работни места. Опитваме се различни услуги, различни дейности е, да е, възлагаме на външни фирми за да уравновесим нещата, но все пак се страхувам, че независимо от е, това, че отчитаме е, за изпълнен този 1%, всъщност вместо да съкратим персонала, сме го увеличили. Ако си спомняте, имаме и две нови е, така, позиции, генерален директор по сигурност, не, генерален директор по сигурността и така нататък. И това се посочва и в вътрешния одит. Е, това не е критика на генералния секретар на парламента, но все пак би трябвало да сме наясно какво точно става в тази голяма къща. Генерална дирекция Сейф. Това е всъщност като че ли дирекцията, която има най-много проблеми. Там е и, и всъщност вътрешният одит. Как точно ще управляваме изобщо всичко това, което е свързано с сигурността? Да, белязвам си, че трябва да отправя едно писмо до генералния секретар тъй като ние сме бюджетна комисия и а, доверието, с което се ползваме, не на последно място зависи от способността ни да управляваме държавните, обществените разходи, най-вече за издръжката на самия парламент. Така, не виждам други желащи да се изкажат, пък и трябва да побързаме, тъй като е, наближава края на смяната на преводачите. Нашия докладчик да обобщи. Господин председател, много внимателно изслушах току-що казвам от колегата Малка. Наистина, необходимо е генералният секретар да се яви пред нашата комисия. Е, както по отношение на, на списъчния състав е, на служителите на парламента, така и по отношение на другите елементи от разходната част по изказването на господин е, Малка. А по, по останалите неща, макар и колегите да, да не бяха особено активни в изказванията си, не храня надеждата, че тази, това затишие ще се запази е, е, и по-нататък. Сега, коригиращия бюджет за 2015 година. Ако госпожа Гардия Забал желае, ако е съгласна, да ни запознае с проекто в коригиращия бюджет за 2015 година. Благодаря, Единствената информация, която мога да ви дам е, че Вчера получихме проекта за коригиращ бюджет за 2016. За е, е, непрекъснато е, получаваме за всяка година, в крайна сметка, коригиращи бюджети. Те ни създават немалко главоволие, но в този конкретен случай имаме едно намаление от 892 милиона евро, т.е. държавите членки ще бъдат освободени от задължението да доплащат за бюджета, да увеличават вноските си. Оказва се, че приходите са били все пак по-големи от разходите. Нямаме още информация от комисията за това колко ще ни изтрува споразумението с Гърция. Естествено ще има някакви последствия за бюджета, но не знаем точно в какъв размер и как точно ще се реши е, въпроса с разпределянето на средства. Така че по отношение на 2015 и е, бюджета е, бе казано още, че е, новия фонд за мобилизиране е, е, ще бъде неутрален по отношение на бюджета, т.е. няма да се налагат допълнителни корекции в коригиращия бюджет. И да, както бе казано вече и по време на тристранната среща, ние разполагаме с необходимите документи, така че продължаваме да обсъждаме въпросите. Това е всъщност коригиращ бюджет номер 6 към бюджета. Добре. Тези разпоредби могат да имат отражение върху изпълнението за 2015 година. Ние обаче сме приключили тази част. Е, всъщност сега приключваме е, тази част от дневния ред, свързана с бюджета и сега искам да помоля основния докладчик да направи преглед на пилотните проекти. И подготвителните действия, като се има предвид, че ние имаме е, една инфлация от предложения, което всъщност показва много ясно е, усърдието и волята на депутатите да открият нови пътища, за да отговорят на очакванията на европейските граждани. 303 искания бяха внесени, т.е. два пъти повече, отколкото през миналата година. И сега искам да помоля Хосе Мануел да а, опише тези неща. Аз искам да припомня, че тези пилотни проекти трябва да бъдат внесени като искания за бюджета най-късно 3 септември в 12 часа. Благодаря, господин председател. Tenho ideia que até 10 de setembro para os grupos políticos. Да, е, е, септември е точната дата. До 10, е, до 10 септември ще имаме възможност да проверим как стоят нещата тук в парламента по политическите групи и комисиите. И така, колегите, които се интересуват от различните видове проекти. Ще говоря на френски. Ние имаме 302 проекта, 34 подготвителни действия. Аз мисля, че измененията е, които са предвидени за 3 септември. Е, мисля, че до 10 септември групите трябва да внесат изменения, така че имаме много ограничен марш. Искам да припомня и в е, марш 3 ние използваме инструмента за гъвкавост. Освен това, ние имаме само 40 милиона като възможност, максимална възможност за пилотните проекти и 50 милиона за подготвителните действия. Този пилотни проекти, този списък, там се включват 339 милиона. Не е възможно да се направи. Има една оценка от комисията. Там за 30 проекта 19 пилотни проекта и 11 правоготвителни действия, писмо А, т.е. буква А, най-висока оценка, имаме 45 Б, 160 С и 43 Д, такава категория. Това са всъщност проекти, които трябва да бъдат огледани добре и мисля, че е, съвета ще се опита да е, обърне повече внимание на е, пилотните проекти от група А. Разбира се, всички проекти са важни и винаги могат да бъдат подобрявани. Всички проекти са от значение за повишаване на качеството и конкурентоспособността. Аз е, говоря за маржове, които са много малки. Не трябва да се забравя, че ще настоям за въпроса за е, бюджетните изменения. В рубрика АА парламентът има а, е, 86 проекта, 11 подготвителни действия, 7 с буква А, 13 С и в Б имаме 11%, 6 АМ и проект с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 е, парламентът представи 25 пилотни проекта, 6 е, е, подготвителни действия, А, 4Б, 21 с рубрика 5, 7 пилотни проекта, 3А, 2Б и 1 с И, както казах, няма маржове в много от рубриките и ние трябва да предвидим маршове във всички е, е, рубрики за пилотните проекти и подготвителните действия. Ще имаме и оценка, селекция на проектите. Така че аз е, приканвам да се положат усилия буква Б да премине към а, а в проектите, които бяха представени. Аз искам да благодаря на всички членове на парламента за усилията по представяне на пилотните проекти, които могат да бъдат подобрени. Както казах, разбира се, има пилотни проекти, при които вече имаме програми, които отговарят на целите на пилотните проекти, но аз е, отново искам да благодаря за качеството на голяма част от пилотните проекти и подготвителните действия, които бяха представени. Благодаря на основния докладчик. Маржовете са твърде малки. Ще бъдат е, предпочетени е, проекти, където има на разположение маршове, а там, където няма маржове, ще се опитаме да ги намерим Сега по отношение на пилотните проекти и подготовителните е, действия, е, е, до 3 септември трябва да бъдат подготвени изменения, най-вече във връзка с категория А, също така и другите категории Б, С и Д. Така, оставаме тук приключваме е, пилотните проекти и ако нямате други въпроси, преминаваме към следващата точка. Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход е, към миграцията. Докладчикът е Жора Дюпре. Е, да, господин председател, наистина това е много амбициозна програма във връзка с Средиземно море. Аз все пак се опитах да изготвя становище на вниманието на комисията Либе като се има предвид одобряването от комисията на Европейския план за действие в сферата на миграцията. Становището, което аз предлагам и което вие оповестихте, съдържа три основни части. Първо една част, в която ние приветстваме инициативите, които бяха взети от комисията за формулиране на програма за първи път относително амбициозна, защото в някои аспекти е, като че ли не са засегнати достатъчно, но във всички случаи случай предложението е амбициозно, най-вече, е, що се отнася до преместването и е, заселването, както каза колегата, 40 хиляди е, премествания и 20 хиляди е, заселване. Става дума за лица, които са с признат статут на бежанци от международните институции. Също така има 4 точки, които се отнасят до подкрепа на инициативите на комисията и допълнителна сума от бюджета, която ще бъде предвидена за тази политика. Точки 5 и 6, аз аз тук вече искам подкрепа от нашата комисия а именно, че комисията трябва да извърши една оценка, защото е, много бързи са действията в сферата на миграцията. Перспективата е една година, но миграцията няма да спре за една година. Frontex са, са готови да е, овладяват потоците през следващите години, така че е, ние ще трябва да работим по преразглеждане на, финансов, на многогодишната финансова рамка и аз искам комисията да направи направи една оценка на потребностите, е, най-вече във връзка с е, обежището, миграцията и ми се струва, че това е важно, за да се очертае втората част от финансовите перспективи след оценката. Също така искам подкрепа от нашата комисия за промяна на номенклатурата, която се прилага в случая. Защо? Защото на базата на правното основание, което оправомощава за поемане на плащани и ангажименти, ние ще видим, че има редица програми, но тези програми, които трябва да бъдат финансирани, не съответстват изцяло на бюджетната номенклатура и ние можем да посочим, че тази номенклатура е застинала и моята идея е да се направи по-коректна оценка на използването на кредитите и изпълнение на по-добър контрол, така че да се подобри бюджетната номенклатура, така че да могат да бъдат идентифицирани различните програми, бюджетните средства, с които те разполагат и евентуалната гъвкавост, която ние бихме могли евентуално да приемем. И последната част, тук вече ще повторя казаното от господин Гаре, да има имаме един интелигентен подход на агенциите, на по-специално Frontex, защото увеличав... трябва да се увеличи персонала ЕАЗО също и аз мисля, че е, трябва за следващите години да продължим да работим по това, да бъ... въпреки че не се предвижда увеличаване, ние е, смятаме обаче, че е, това е от стратегическо значение и е, за това е, всъщност мога да кажа, това са основните точки, е, основните неща, които искам да изложа пред комисията Либе. Председателят, благодаря господин Дюпре, благодаря за ясния начин, по който изложихте вашите предложения. Сега дебат по тази тема. Благодаря, господин председател. Колегата Депре каза, че е готов да ни помоли за подкрепа и веднага мога да кажа, че социалистическата група го подкрепя. Споделяме всички е, отделни предложения в становището, особено по отношение на оценката на потребностите е, от средства. Е, естествено, е, че нещата са свързани и с така, експертни знания и умения, но в рамките на многогодишната финансова рамка ще направим точно това. Благодаря. Monsieur Dušovský. Děkuji, pane předsedo. Já můžu říct... Благодаря, господин председател. От името на е НП мога да кажа, че ние подкрепяме становището на докладчика. Изключително важни са бюджетите на комисия на програмите във връзка с мигрантите и на фонда Обежище, миграция и интеграция. Е, става дума не само за увеличаване на финансови средства, но и за увеличаване на е, щатните бройки. Подкрепяме тези предложения. И смятаме, че е, действително Агенцията за обежище и миграция би трябвало да не бъде засегната от съкръщенията, които се налагат на всички ни. Чухме вчера, че и Евроджъст има проблеми. Много по-малко са, да кажем, напоследък заседанията, отколкото през е, е, миналата и по-миналата година. Така че, когато говорим за съкръщения, трябва да имаме предвид все пак е, доколко рационални и обясними са тези съкръщения. Предвид на борбата ни срещу тероризма, предвид на новата миграционна обстановка, естествено трябва да се премислят всички тези аспекти. Работил съм много дълго в правоохранителните органи. Работил съм включително и като патрулиращ служител по улиците. Има толкова много млади хора, които могат много лесно да си набавят наркотици. Е, именно наркотрафика е, е едно е, изключително бедствие, което ще разруши живота на младите ни хора. Нека да помислим за всичко това, което е свързано с борбата срещу наркотрафика и срещу другите престъпления, за да не съжаляваме след време и в никакъв случай не бива да намаляваме персонала именно на агенциите, които работят в тази сфера. Е, смятам, че господин е, е, Депре би могъл да има предвид изказаните от мен съображения, както и съображенията на колегите от групата на социалистите. Имайте предвид, че Центъра за наркотици също има важни задачи, така че не бива да се предвиждат някакви сериозни съкръщения. Госпожа Вана има думата сега от името на зелените. Господин председател също ще кажа, че изрично подкрепяме становището на докладчика като цяло и отделните му предложения. По точка 7 във връзка с Frontex най-вероятно ще внесем изменения. Имахме наскоро разговор с директора на Frontex да, увеличаването на средствата за Frontex е нещо, което подкрепяме, но все пак сме разтревожили малко, че Мандатът е все още неясен. Е, директорът каза, че всъщност е, той е, лично поставя приоритета спасяване на хората, но ние знаем, че официално мандатът гласи защита на границите, охрана на границите и по отношение на политиката на връщане на реадмисия Смятаме, че нещата трябва да се е, поразширят, е, трябва да получим допълнителна информация за това е, какви точно са задачите на Frontex и какви са приоритетите. Да, вие критикувате е, така, недостатъчните средства за е, Европейската служба за миграция е, и посочвате, че тя ще се нуждаят много повече средства, за да подпомага и държавите членки в бъдеще и за да се е, работи по-активно по отношение на общата европейска миграционна политика. Смятам, че това наистина е много важно. Е, има е, системи, които се подготвят, които е, вече отчасти са готови, така че трябва да подпомогнем тази служба. Благодаря ви, госпожа Мирия, да. Ние също бихме искали да подкрепим докладчика и становището му, което е много хубаво трябва да сме е, действително много настойчиви, когато говорим за оценка на потребностите. По отношение на агенциите е, ще настояваме за прозрачност, за е, отчетност, коректно е, отчитане на средствата и къде точно са използвани средствата за какво. Това е изключително важно. Естествено, че по отношение на е, Frontex и на службата за миграция, аз мога само да подкрепя докладчика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря най-сърдечно на колегата Дюпре. Становището е добро. В заглавието е записано а, а, всеобхватен подход или а, е, така, общ подход. Е, всеобхватен подход на ЕСА към миграцията. Да, когато говорим за всеобхватен подход, имаме предвид естествено всички възможности да се използват, нови възможности включително. Така че би трябвало да имаме предвид и това, че можем да направим нещо за хората, които тръгват по тези опасни пътища през морето. Бихме могли да направим нещо, за да не се налагате да рискуват живота си. Трябва да предвидим някакви средства и за това да се водят преговори и консултации с средите на происход ние можем да предвидим много средства и да изразходваме много пари тук в Европа, но ако не помогнем на хората на място в техните страни, е, едва ли ще постигнем конкретен резултат. Така че би трябвало да помислим и за това. Благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Господин Депре, за да приключите. Съвсем накратко, господин председател, искам да благодаря на всички мои колеги за това, че се изказват положително на този стадий. Аз ще се запозная с всички изменения най-внимателно и е, мисля, че можем да постигнем възможно най-добра редакция на текста, който да отразява широкия консенсус в нашата комисия. Председателят е, днес след обед 15 часа е последния срок за внасене на изменения. На 3 септември ще гласуваме, а Либе ще се е, произнесе по-късно. Е, сега преминаваме към гласуване. Искам обаче преди това да проверя дали функционира електронната система. Вие трябва да поставите картите си в апаратите. Ще направим първоначален тест. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Липсват 4 гласа. 27 карти бяха въведени. Трима от вас би трябвало да изчакат. Така че въведохте ли вашата карта? Ще добавим вашия глас. 25 стават. Гласувахте ли всички? Всички, които са поставили картата в устройството, би трябвало да гласуват, но ми липсват два гласа. Добре, 20 Сега преминаваме към гласуването на първия доклад финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Това е доклад на госпожа Ингебор Гресле. Може би едно кратко резюме, госпожо Гресле, преди гласуването? Не, така че директно преминаваме към гласуване. А, така. Липсва един глас. Господин Депре, гласувате ли и работи ли вашия апарат? А, добре. А, е, така, сега а, е, край на гласуването 27 към 28 и а, е, мога само да поздравя докладчика. Раздел 3 за 2015 година. Е, госпожо Гардия Сабал, искате ли да направите някои пояснения? Да, благодаря, господин председател. Има три такива предложения. 20, при номер 20, ние подписахме споразумение с Сенегал, 1 милион евро за рибарството, 24, там става дума за мобилизиране на резерва за хуманитарна помощ във връзка с кризата в Сирия и съседните страни. Тук искаме да мобилизираме 50 милиона евро и 23. След това искам да се спра обаче отделно на 23. Там а, имаме прехвърлени 15,5 милиона, защото редовете за инструмента за сътрудничество по развитието вече е почти изчерпан, така че трябва да се прехвърли 1,5 милиона за а, безопасността на храните. На 6 юни 90% от средствата бяха освоени. Също така става дума за бюджетния ред за а, развитие. Там 86% са освоени, след това околна среда, администрация, природни ресурси. Тук сме на 78%. Както казах, ще трябва още веднъж да установим какви са проблемите с плащанията. Ние сме в средата на годината и трябва да започнем с прехвърлянето на средства защото комисията няма да има достатъчно средства за плащания. Безопасност на храните прехвърля на 9,5 милиона. Имахме обаче 140 милиона евро първоначално. 45 обаче бяха необходими за стари сметки, поради което възниква проблема, така че моля да ме подкрепите при гласуването. Благодаря. Благодаря. Искате ли да гласуваме е, амблок е, тези три е, превода, прехвърления на средства, начало на гласуването? Поименно гласуване. Край на гласуването. Господин Занибал, вие гласувахте ли 28 гласа за, 1 глас против? Госпожа Холмайер, бюджет 2015 година, други раздели, искате ли да представите предложенията, които бяха направени? Also zunächst einmal Инге Гресле току-що ми зададе въпроса. Мисля, че Кеслер е тук, но останалите имена не помня. Така, става дума за правилника за персонала макар и малко на брой, е, нисък е процента е, на служителите. Те могат да бъдат е, преждевременно пенсионирани. Става дума за ранно пенсиониране. За тази година са 7, а за миналата година 9 всъщност трябваше двама държавни служители да бъдат засегнати от ранното пенсиониране. Разходите са минимални да. <laughs> Още повече, че освободените места няма да се запълват и при преструктурирането едва ли щяхме да спестим много, ако служителите бяха решили да останат. Така че няма да има възможност е, тези хора да бъдат настанени е, на друго място, в друга генерална дирекция. Е, аз разбирам много добре господин Кайзер, когато той формулира нещата така деликатно. Не искам да засегна никого, но в крайна сметка няма дирекции, които са проявили желание да така, назначат към своето щатно разписание въпросните хора. 120 хиляди трябва да бъдат е, прехвърлени. Господин Кайзер може би би могъл да отговори на въпроса на е, Инке Гресле. Знае, че една от е, дамите е работила към ЕКАРЕ, а другият служител е работил в някаква генерална дирекция, но господин Кайзер може би ще ни каже подробности. Ако о, смятате, че м, трябва да се води по-подробен разговор по тази тема, ще трябва да помолим всички, е, които не са членове на комисията, да напуснат залата, защото знаете, че е, разговор има поверителен характер. Е, 129 хиляди ще трябва да се прехвърлят, тъй като съгласно правилника за персонала всъщност ще се получат някакви допълнителни суми от тези лица. И така, при първият държавен служител Става дума за човек на 58 години. Той е готов от 1 юни да бъде пенсиониран. Всъщност вече е факт. Преди около 5 месеца вече така, започнаха разговорите, а при другото лице става дума за 50 годишно лице. През ноември 2017 година човекът ще напусне е, става дума за е, е, още един въпрос, свързан с информатиката, с използването на различни е, средства за е, защита на е, нашите информационни системи и трябва човекът да остане още известно време, тъй като не е толкова лесно да обучим, да квалифицираме нов служител, за да изпълнява тези функции. Госпожа Гресле иска думата. Вие знаете, че аз от години следя всичките тези истории Данакопатеца трябва да работи до 67 е, години, а пък е, Европейския съюз е, изплаща своите служители още на 50-52 години в пенсия. Така че хубаво би било все пак да получим някаква информация и за заплати, и за плащания за тези служители. Става дума за категорията АСТ, така че е, основното заплащане е 10 000 евро, е, след това е, е намалено на 7800, след това на 6800 и тъй като и това е в крайна сметка заплатата на основата, на която ще се изчисли пенсията, тъй като единият е на 56 години ще получи 5600. Е, е, е, поне първоначално беше такова изчислението, но това ще бъде само за за едно заплащане от 5600 е, само за първите 7 е, месеца, след това 85% 4300, после 3400. Това ще бъде пенсията. Е, всъщност би трябвало да помислим естествено и за това, когато назначаваме нови служители, дали човекът е и във възраст, и в състояние, в което все още може да учи. Ако някой доказва, че не може да се учи и не може да освоява някакви нови задачи, е, е, трябва да се замислим в крайна сметка. Да, а инак е, Инги отново ще ми задава въпроси и ще ме турмаси. Наистина трябва да се избягва разпространението заразата тук и, и е, наистина става дума все пак за изключителни случаи и е, е, наистина трябва да се пазим от такова заразяване, от такова разпространение във връзка с бюджета. Сега, последно, по именно гласуване или не, кои са тези, които са за този инструмент и неговото приемане? Добре, е, бихме могли да гласуваме електронно, това е по-лесно. Начало на гласуването. Двадесет Край на гласуването. Приема се. 24 е, гласа за, 3 е, против и 1 въздържал се сега, ако обичате, да представите следващите четири предложения. Това е Европейската сметна палата. Тук е, също има изискване да бъдат засилени мерските за сигурност. За тази цел се предвиждат 150 000 евро е, при особени стълбищни клетки, входове към лоби, е, помещения, е, камери за наблюдение и други подобрения. Освен това има решение на Европейската сметна палата да се въведе управление на отпадъците. Отпадъците трябва да се сортират и също така сградите за тази цел трябва да бъдат съответно оборудвани за да се изпълни тази мярка се предвижда 43 000 евро, които да бъдат прехвърлени. Те идват от заплащане и други права от 200.01 и трябва да отиде в Ютинка от премиси. Това е сигурността и адрес, Стенгиджът и Билдинг а вече тук трябва да бъдат прияти допълнително 43 000. Това а, са а, първите. Аз искам да изложа всичките четири. Да, да, ако обичате, казва председателя след това се задава въпроса, че е имало повече специални доклади, отколкото е планирано и трябва да бъдат ангажирани, е трябвало да бъдат ангажирани външни преводачи, има допълнителни разходи за езикови курсове, които са проведени и ще бъдат проведени в бъдеще, също трябва да се предвидят средства за поддръжка, почистване, е, ремонт, е, Omnium Type Counter трябва да съществува, което означава един да се грижи за всичко. Това направихме в парламента, а обаче за тази цел са необходими 40 000 евро. Тоест, става дума за общо 100 000 евро, които ще бъдат е, необходими 30 000 за първата точка, 30 за втората и 40 за третата точка, за ресторантите и столовете. Освен това, още една точка – в Official Journal, официален вестник, там трябва да бъдат взети 100 хиляди и се предвижда увеличаване за мебели, които са ергономични за служителите. По тази причина се предвижда увеличаване от 40 000 евро. До сега има 8 зони за екипа в пете етажа в сграда К3. Те трябва да бъдат увеличени на 10. Общо, те, общо 10 такива зони трябва да има и е, екрани, флипчартове допълнително, за да не се работи само в конферентни зали, а да има такива места за работа на екипи, което обаче изисква допълнително увеличаване с 30 000, за да се отговори на техническите разходи, тъй като в другите зони няма до сега подобно техническо оборудване. Освен това, в Sub-Item 2140 Maintenance Using Repair of Technical Equipment има допълнително перо. От една страна трябва да се оборудват е, сгради за допълнителни нужди, ново оборудване на конферентни сгради. Е, има всъщност вече една такава нова конферентна зала, обаче още 15 000 са необходими за останалите 5000 е, евро за бензин, защото разходите са били по-големи за пътувания и за закупуване на винетки и последно предвиждат се 40 000 евро за е, съответни е, консултантски и одитни услуги. Това е третата точка, след това една последна точка. 110 000 се вземат от перото за почистване и поддръжка и се влагат в сградния фонд и засилване на мерките за сигурност. Това е свързано с първата точка, която обясних ви първия трансфер. Този трансфер обаче ще се вземе от друга част на бюджета, а именно почистване и поддръжка, поради което тук е посочен този разход в размер на 110 хиляди. Това е всичко. Ако имате въпроси, моля. Виждам, че не четири предложения за трансфер, е, кредити от Европейската сметна палата и аз предлагам да гласуваме амблок тези четири трансфера. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 гласа за, 1 глас против. Сега разгледахме исканията за трансфери, а всъщност е, има е, две искания за трансфер от Комитета на регионите. Моля. Да. Само за момент да извадя документа. Всъщност от економическия и социалния е, комитет е, има е, подадено искане за трансфер. Председателя прекъсва. Du комитет des регион. Имах предвид всъщност трансфера, поискан от Комитета на регионите. Да, трябва да погледна за съжаление не откривам комитета на регионите в папката. А, ето, че се откри документът, да. Става дума за следната сума 35 хиляди, които да се извадят от е, е, така, групата на е, временно наетите служители и на постоянните служители. Сумата трябва да се трансферира, тъй като персонал в един сектор е твърде много, а пък служителите в друг сектор не достигат. Това е в общи линии обяснението за този трансфер, но за съжаление допълнителната справка ми липсва. А, ето, моята сътрудничка ми донесе документите току-що.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 Wenn ich um eine Sekunde Geduld bitten darf. Съжалявам, че забавям нещата, но ми трябва наистина секунда-две търпение от ваша страна. J'indique à ceux d'entre nous qui participons à la délégation en Sicile la semaine prochaine qu'à l'issue de cette réunion. Онези от нас, които се Онежи, започва председателя да обяснява нещо за посещение в Сицилия. Моника Холмер, 175 хиляди, те искат всъщност да разработят с тези средства в Комитета на регионите една нова система и да я въведат. Става дума за нови информационни технологии, е, необходими са на Комитета на регионите, защото до този момент е, там е, всъщност се работи с различни системи, които са несъвместими. Киклоп е името на новата информационна система и по този начин ще може вече да се работи не само по-модерно и по-ефективно, но и ще може да се получава информация отвън, да се разпраща информация от Комитета на регионите по един много по-ефективен и съвременен начин. 175 хиляди са е, средствата, евро, е, са средствата, които трябва да се трансферират. Е, всъщност, е, е, колкото и да търсих документите, междувременно не ги намерих е, поне всичките, но е, всичко това е в главата ми, запомнила съм го. Е Следващият трансфер Номер 2. 35 000 евро. Е, за това вече споменах. Е, става дума за държавните служители, е, за изплащане на дневни, на надбавки и най-вече допълнителните разходи по време на мисии. 35 000 ще се прехвърлят от главата държавни служители, временно наети и така нататък и ще отидат вече към мисии и други дейности на институцията. Така, и докладчицата е положително настроена и по отношение на, на двата трансфера. Гласуваме блок двата трансфера. Започнете гласуването. Един глас липсва. Всички ли гласувахте, моля? Прекратете гласуването. 24 има за, 2 против. И сега вече имаме проекта трансфер за Социално-економически комитет. Госпожа Холмайер, заповядайте. Всъщност за този трансфер вече говорих от е, официалния вестник. Е, е, 160 хиляди е, ще се прехвърлят е, за научни изследвания, за анализи. Е, трансферът е необходим, за да се възложат три изследвания от групата на работниците, а също и за да се направи изследване по темата науч... технически промени и, и така нататък. Всъщност не става дума за увеличаване на средствата, само за пренос. Няма желащи да се изкажат. Положително ли е мнението ви, госпожа Холмайер? Добре, поименно ще гласуваме този трансфер. Започнете гласуването. Гласувахте ли всички? Да, прекратете гласуването. 25 има за, 2 против. И докато е, се готвите, госпожо Холмайер, е, да ни дадете становището си за политиката за културно-историческото наследство, е, бях започнал да ви говоря за посещението в Сицилия. Онези, които ще участват в това посещение, моля да останат в залата след като приключим днешното заседание. За сградите ли, господин председател? Да, по отношение на сградите има един трансфер от 7 милиона в сектора Европейски парламент. Става дума за засилване на мерките за сигурност за парламента. Колегите, които се интересуват, ще прегледат естествено списъка на всички разходи във връзка с управление от 97 вече стават 500 хиляди, освен това материали, е, почистване, е, е, оборудване на сграните и тук имаме 200 хиляди промени в дизайна 170 хиляди, но естествено, като казвам дизайн, имам предвид подобряване на мерките за сигурност, по-добра охрана на сградата и по-добра защита. Освен това, нова инсталация, ново оборудване за сигурност, ще се използват специални стъкла за да не се случва това, което наскоро ни се случи, просто да се използват някакви врати, които уж са защитни и охранителни врати, ама след това се оказва, че не можеш да ги отвориш. Бихме желали всичко да е прозрачно, естествено, но и да сме надежно защитени, така че да можем да работим добре прозрачна, естествено, защото ние искаме да сме достъпни за гражданите. Ако си спомняте, изведнъж през вратата преди известно време 300 тюркски демонстранти нахлуха и бяха на третия етаж. Това е наистина трудна ситуация и за служителите по сигурност. Ако нямахме именно тези въртящи се врати и надежна охрана, сигурно ще бъде още по-трудно да овладеем ситуацията, но при всички положения ще трябва да подобрим нещата. 325 е, е, хиляди за е, засилване на основите на сградата, освен това има средства и за вентилационните системи, за осветлението по отношение на стените ще се предвиждат някакви подобрения 940 хиляди общо и така, за да за всичко това, което ви изброих, ще бъдат необходими 7,710. Е, Не се казва нищо повече. Трансферът вече между време е направен. Е Трансферът вече е извършен. Това е просто за сведение. Е, документацията е поверителна, имайки предвид, че става дума за сигурността. Кой желая думата? Имам кратък въпрос, тъй като не се видяхме преди заседанието. При разпределянето на разходите 1 милион извънредни разходи за а, извънредно положен труд, извън а, така, нормалното работно време. А, Моника Холмер, аз също зададох този въпрос и ми бе казано. А, всъщност може би е, генералната дирекция е, Инло ще ни обясни всъщност за какво точно става дума. Този един милион а, е, а, е, се свежда това. Е, бързо трябваше да се извърши работата по входовете, в това число през нощта, събота и неделя, по време на почивните дни и а, това е фактически извънреден труд и той се заплаща допълнително по а, а, разценките по, по, по таблицата, която действа в Белгия. Вече зададохме въпроса, не може ли през август да се направи всичко това, което всъщност тук няма хора. Но ни казаха не, е, нещата се свързват с крайна сметка и с конкурса за обявяване и търга за обявяване на обществената поръчка. Челмо? Не може през август да се извърши работата, тъй като в момента тече тръжната процедура. Договорът те първа ще се подпише в началото на август е, след това някъде 8-10 седмици е срока за изработването на необходимите материали е, и следователно изпълнението ще бъде някъде в септември-октомври. Е, въпросът на госпожа Хофман е основателен, когато става дума за разходи е повече от 6 милиона, включително и материали. Ми се струва, че 1 милион наистина не е малка сума. Трябва да видим все пак как ще процедираме. При всички положения критично е отношението на бюджетната комисия към тези разходи от 1 милион. Вече много деликатно съм посочвала, че нормалните разходи обикновено за извънреден труд са не повече от 40% от нормалното заплащане. <laughs> И за това е, бих казала, че е, е, работата в коридорите най-малкото трябва да се извърши в време, в което няма служители тук и няма посетители. Така че, да, все пак обаче да се направи така, че да можем да продължим да работата си. Когато така покощата глава не мога да разбера съгласни ли сте или не. Но при всички положения е, трябва да понамалим малко тези суми по 10 милиона. Да, наистина бихме боли да, да подчертаем този въпрос, да кажем, че трябва да се вземат всички мерки, за да се намалят тези допълнителни разходи. Господин Дюпре, имате думата. Да, господин председател, по този последния въпрос когато някой е, е регистриран като работодател в Белгия, той се подчинява на колективното трудово договаряне. И съответно по колективния трудов договор се определят надниците за извънреден труд през нощта, по време на почивните дни и така нататък. Ако наймете е, някакви ливански или албански работници, е, ще ви излезе по-ефтино, обаче няма да може да разчитате на същото качество и лоялност. И още един въпрос. Прочетох тук записката, не съм сигурен дали е вярно. Е, ще бъде необходимо едновременно, казва се тук, от 7 декември 2015 до 8 януари 2016 да бъдат затворени двата входа какво сега, стълби ли ще катерим? Как ще, как ще влизаме? Казва се, едновременно и двата главни входа ще бъдат затворени от към улица Вирци и от към Вайл, нали, от 7 декември до 8 януари. Какво сега, техническа вакансия ли ще ни пуснете или... Да, благодаря плана за работата е такъв и, и, и такъв е обема на работата, че е, по време на изпълнението е, трябва да бъде затворен хода. Сега, за да ускорим нещата, за да не разстройваме ненужно работа на парламента, понеже затварянето на един вход дори и към сградата осложнява нещата, ние решихме за този срок трябва да го коригираме. Не, това по-скоро ще бъде в понеделника на Страсбургската сесия до започването след коледа. Е, или тогава ще имаме зелена седмица. Просто, докато подновим работа след нова година, на 8 януари, точно така, 7 декември, 8 януари. Не, ще го коригираме обаче, за, за, да, за да не създаваме сериозни неудобства, така или не, че мотивът е такъв – да, е, да стане всичко наведнъж, за да не на, да, е, да, е, пораждаме неудобство. Значи на, 8, на 11 декември започва Страсбургската сесия, след това имаме коледна е, вакансия, след това имаме зелена седмица. И това няма да породи сериозни неудобства. Едновременното затваряне на, на двата входа – ще съкрати общия срок на изпълнението от 8 на 6 месеца. Нали, по време, когато виждате, е, е, парламентът не работи в Брюксел или е в Страсбург или е в вакансия. Е, добре, ма вижте, има служители, има, има е, е, хора от канцелариите, които ще трябва да влизат от някъде. Как ще стане? Да, да, разбира се. Ние ще вземем всички необходими мерки. Дейността на парламента и на неговите обслужващи звена ще бъде гарантирана и през този период. Е, вече сте видели, предполагам, плакати по входовете е, които обявяват, е, че ще се извършат ремонти. В началото на декември ще бъде разпространена подробна информация, както за депутатите, така и за персонала, така че да могат те да продължат работата си без сериозни затруднения дори през този период. Така, да. Всичко ще бъде направено, надявам се, така че сградите все пак да останат достъпни и по това време. Госпожа Гресле. А, наистина през лятната вакансия има 4-5 седмици, в които Работата тук е намалена и няма чак толкова много хора в сградите. Не мога да разбера защо не сте организирали тръжната процедура, така че просто да се използва този период. А, а, а, и да не се налага да а, плащаме допълнително. Да, добре, междувременно трансфер вече е извършен. Но ще ви кажа направо, че отношението ви към парите, както се казва, и начина по който работите с парите не, не ми харесва. Ние се опитваме всячески да намалим разходите и госпожа Холмайер многократно вече обяснява, че има различни други варианти, но ето на, не се получава. Моника Холмайер. Нека да поговорим за целите и за смисъла на нещата. Да, ние сме е, одобрили един трансфер от 7 милиона в рамките на бюджета. Става този трансфер. Не се отпускат допълнителни средства. Във връзка с въпроса на госпожа Хофман ще кажа да, ние не аз съм съгласна с вас, че трябва да намалим тези разходи от 1 милион и можем да го направим. Няма просто да ги зачеркнем и да кажем не, не ги разрешаваме, но смятаме, че е, е може да се работи и е, по друг начин. Е, така стане, да кажем, ремонта на асансьорите. Ето, през август трябваше да се довърши работата по асансьорите. Сега се оказва обаче, че работниците е, е, не са в състояние да поемат през август работата, тъй като нещо със страшната процедура се е забавило. Е, наистина ми се струва, че това е просто едно недобросъвестно отношение. Е, моля, господин председател, да запишем, че разходите от 1 милион могат да се намалят. Е, естествено, че по двата входа може да се работи в седмиците, в които ние сме в Страсбург, да се осигури достъп единствено на сътрудниците през входовете. Е, така, трябва да обобщя. Аз ще се обърна към генералния секретар, така както пожела господин е, докладчика за бюджета на парламента. Аз ще добавя и още нещо. Става дума да се намалят максимално допълнителните разходи. Госпожа Хафман желая да вземе думата това наистина е много е, стра, така, тема, която е, буди много е, дискусии. Мога да се присъединя към госпожа Холмайер. Не става дума за един милион да се използват е, при спорен случай. И аз виждам е, нещата подобно на госпожа Холмайер. Става дума за една осма от общите разходи. Това е доста висока сума според мен. Не става дума за това да се поставят под въпрос колективни трудови договори. Обаче, Както каза госпожа Гресле, ще трябва да си помислим как най-ефикасно да се използва средството. Аз не мисля, че можем да решим този въпрос днес. Ще го следим обаче отблизо. Госпожа Греслер постави един въпрос, на който не беше даден отговор. Господин Каранса, можете ли да отговорите на този въпрос във връзка с трансферите? Лоша процедура, може би. Господин председател, да, ще ни бъде трудно. Госпожа Градска, предложението не беше направено така, че работите да се извършат при разгост. Да, имате право е отговора. Е, е, ние Генерална дирекция ИНЛО използва възможностите на финансовия регламент за неотложни работи. Въпреки това обаче трябва да се спазят сроковете, които налага финансовият регламент. Разходите, тези дейности не са прости дейности, това са наистина важни дейности и аз мисля, че госпожа Холмар много добре обясни, че тези работи са толкова важни Имам предвид работите по сигурността, така че наистина качеството да е високо и да се гарантира прозрачност на нашия парламент. Всичко беше започнато преди няколко месеца и мисля, че оня ден Генерална дирекция инфраструктура получи офертите на трите дружества. Мисля, че вече всичко е направено, за да може договорите да бъдат подписани с едно от тези дружества. Председателя, да ние наистина трябва да спазваме правилата, но понякога ставаме жертва на собствените си правила. Това е риска от бюрокрацията. Така че, мисля, че ще се направи необходимото все пак да се намалят разходите. Ще трябва да приключим дебата, защото след 3 минути няма да имаме преводачи. Кой поддържа сега това предложение? По именно гласуване. Кои са против? А всъщност трябва да гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 22 за, 1 против, 4 въздържали се и последното да си е госпожа Холмайер за СВД в Тайланди. в Тайланд. В Тайланд ще има промени, е, понеже персоналът е намалял. Е, там в службата има около 30% по-малко служители. Сградата, освен това, е, е стара, от 36 години се използва. Новият е, собственик е, всъщност не само, че не е ремонтирал, иска да се откаже от сградата, в смисъл предвижда тя да се събори. Така че е, ще трябва да се постараем да намерим е, нова сграда, нови помещения. От 2008 е, година е новата сграда. Ще бъдат наети 9 и 10 етаж. Е, сградата е многоетажна, е, ще има вътрешна връзка по стълбите, за разлика от предишната, от старата сграда, така че е, няма да се оговарят служителите, когато трябва да се срещнат, къде точно да се срещнат. Освен това, туалетните в този случай вече ще бъдат и вътре в помещенията на етажите, на които се работи. А, а преди не беше така. Ако си спомняте, говорили сме за това, че служителите трябваше да търсят туалетната някъде и за, цялата публична административна сграда. Така че всичко това е също може да звучи смешно, но е свързано с работата. 56 служители, 900 квадратни метра, така че се отговаря и на стандартите, определени от комисията за максимален брой на е, квадратни метра за слушатели. 1,7 милиона се предвиждат, е, които е, в крайна сметка ще се изразходват най-вече за наем за 15 години преди е, почти 14,4 милиона е, е сумата за найем за 15 години, така че е, съответното, което се полага за 3 години, е включено в трансфера, за който говорим. Естествено, ще бъдат необходими и разходи за ремонт на дейност, електричество и така нататък. Общо разходите ще бъдат 19 милиона, 22 евро за квадратен метър. Това е, така да се каже, средна сума за Тайланд. Новата сграда при всички положения е много по-добра, отколкото старата сграда около 25% е, е, от найема е, е всъщност така, свързан с определени такси. Около 7 милиона сума мисля, че нещата звучат разумно на сравнителна база. Je mets au voix. Scrutin électronique. Някой желая ли да добави нещо? Нека да гласуваме начало на гласуването. Край на гласуването. 23 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. Така. Приключваме, няма други въпроси. Благодаря на всички колеги за извършената работа през тази година. Наистина ние извършихме много работа. Пожелавам ви една чудесна вакансия, топло време и е, е, нека да очакваме да се подобри и времето. Искам да благодаря на е, преводачите. Искам да ви помоля да останете още малко, за да приключим обсъждането на програмата за делегацията в Сицилия.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

които няма да са в състава на делегацията за Сицилия следващата седмица, имат право да напуснат залата. Ето последните неща, които бих искал да споделя с вас за връзка с това посещение Сицилия. Е благодаря на е, преводачите, които бях така любезни да останат, е, за да осигурят превода. Вчера вечер италианските власти отговориха на нашата е, покана и ни предложиха промяна на програмата, т.е. на предварителната програма, която бе изпратена. Добрата новина е, че под държавния секретар е, е, е готов да ни посрещне. Министъра, за съжаление, няма да е, е на разположение. Значи, под държавния секретар ще ни приеме. По протоколни причини ни се предлага да се срещнем в префектура Катания – което е неформалното седалище на италианското правителство. Освен това, ни се предлага е, в сряда на 22 юли да се срещнем именно в Катания с всички останали префекти, всички е, италиански органи е, в Сицилия на едно място. От това следва обаче промяна на предварително съгласуваната програма, понеже искаме да се срещнем с Франтекс, с Европол и така нататък, на все същото заседание. Имайки предвид, че това заседание се предвижда да започне в 18.30, е, предполага то да стане твърде дълго и натоварено. Ние бяхме предложили да се срещнем с другите е, въпросни служби на 23 юли в хотела, което би било по-уместно ще имаме и повече време и среща ще бъде по-спокойна. Инак програмата за четвъртък след обед е все така свободна. Та, това бих искал да, да, така, да, да, да, да ви осведомя и, и да, да ви чуя и да изразя известна резерва. Какво значи? Това всички накуп ще, ще разговаряме с тях, така не се прави по време на едно е, специализирано посещение, ние бихме искали един след друг да разговаряме с е, е, различните свои събеседници. Това е фактически в разрез с обичайната процедура за провеждането на едно посещение на място за осъществяване на контрол и наблюдение някакси подлага под съмнение действителността на нашите правомощия. Един малък въпрос. Знаем ли всъщност защо италианската страна желая да ни събере всички на куп? Твърди, че става въпрос за охраната, за сигурността. Сега не знам, а, а, такива бронирани жилетки да си носим ли, не, не, не са ни казвали до сега. Вие също, господин Зани, бяхте предложили това посещение. Кажете ли нещо? За какво става въпрос? М да, ще бъда да съпровождани от колегите си от Комисията за, за правата и свободите. Господин Либао, който всъщност е от Сицилия, той ми помогна при а, разработването на програмата и, и, и аз признавам, че съм доста озадачен. Ням, нямам представа защо, защо се прави това предложение от италианската страна. Е, може би е, е, някак си не им допада да отидем на място, да упражняваме контрол върху структури и върху дейност, която е в сърцевината на един разгорещен и политически и финансов дебат, впрочем не само в Италия. Е, е, предложението на италианските власти, и сега, ако не е достатъчно аргументирано, понеже аз смятам, че е, този аргумент за сигурността и охраната е, е доста несъстоятелен, е, ние ни, би, ни, би, би трябвало да възразим. Е, значителна част ще, ще се обесцени посещението ни на място, ако в 18.30, след като сме пътували цял ден от Брюксел, така нататък, от 18.30 вечерта на куп с всички да разговаряме още първия ден. Това е не, несъстоятелно. И аз съм категорично против това предложение и съм напълно съгласен с вас, господин председател. Програмата трябва да си остане такава каквато е, освен ако наистина не се наведат някакви, кой знае колко сериозни аргументи от италианската страна. И какво ще стане? Ще, ще съберем една тълпа в една зала, какво ще разберем и как ще разговаряме. Благодаря. Така, и още един въпрос, понеже Фронтекс и АЗО за службата за обежището излизат от програмата. А, да, да, и дума не може да става да ни се откаже възможността да разговаряме отделно с програми, които са непосредствено под наш контрол. Така, значи становището е да настояваме за програмата, така каквато беше тя. В противен случай това поставя под въпрос смисъла от цялото посещение. Съгласни ли сте, да? Аз мисля, че програмата е съставена така, че в крайна сметка не отговаря напълно на нашите очаквания, но този следобед, който сега на практика се очертава свободен, беше най-важен. Питаме се, и струва ми се, че не само аз се питам, питаме се какво в крайна сметка ще постигнем с едно такова посещение. Подкрепям ви. Да. И вероятно поне да диференцираме между италианските власти и организациите, които са а, зависими практически от парламент. И това, тази оговорка ще направим с настояването, обаче програмата да се запази каквато беше до сега. Още повече, че имаме следващ ден. Не може всичко да стане една вечер. Всички, които са участвали в такива посещения, добре е, знаят. Е, натовареността е, лека по лека расте. И толкова по-добре натрупват се впечатления, човек се сеща за едно и за друго, възникват нови въпроси, така че това е естествената прогресия. И после дума не може да става е, е, е, италианските власти да ни казват кога и къде да се срещаме с агенции, които зависят изцяло от нас, от парламента, от Европейския съюз. Да. Тук, тук, тук, тук има някакво институционално недоразумение, очевидно. А, вече от месеци работим по това посещение от наша страна, с вече поети финансови ангажименти. Календарите ни са вече уточнени. Просто недопустимо 3-4 дена по-рано италианските власти да изменят по този начин програмата. И като, понеже става въпрос за общо посещение, нали, на бюджетната комисия и на комисията за, за правят свободите и, и вътрешните работи, би трябвало заедно да отправим послание до власт власти, впрочем, да възразим срещу това, че самия министр няма да може да ни, да ни посрещне това. Така на краища не е, е гимназиална екскурзия, е, става въпрос за ценното ни време. Така че трябва да настояваме пред италианските власти да си спазят поети ангажимент. Аз познавам, знам какви са разстоянията. Е, е, е, Болцано ще бъдем на обяд, ще имаме повече от следобед на, на разположение. Защо да го губим това време? да е, слагат ми прът в, в колелата. Просто не, не знам какви са им съображенията, но трябва категорично да заявим и вероятно и на по-високо ниво да отидем да се оплачем. Oui. Bon. S'il n'y a pas d'autres. Така, ако няма други за изказване. Предлагам ви да настояваме за запазване на първоначалния вариант на програмата. И добре, ще приемем да разговаряме с поддържавния секретар в префектурата. Нали, в префектурата, понеже той, той, той, си, е той си е у дома и оттам баста, така да се каже. Нали? Е, е, с останалите ще разговаряме както е предвидено по първоначалния план. В противен случай ще има малка, малък скандал. Така, някои практически подробности. Превод за посещението. Езиков превод на английски, френски, италиански, разбира се, герм... Е, немски и български. съответствие с състава на делегацията. Е, от катания до хотела е, трансферът е организиран с таксито. Предполагам, далеч е хотела от летището, някой да знае. Връщане в е, петък, групово до летището, с микробус вероятно. Ръководителите на делегации за Либе те първа ще се потвърди, а за бюджетна комисия предлагам председателя на комисията, ако не възразявате. Председателя на бюджетна комисия. Четвъртък вечер пресконференция в хотела. Всички членове, в това число и особено италианските, са поканени да се включат през конференцията. Надявам се, че няма възражения. Да, госпожо, заповядайте. Не знае дали е, сме поканени да е, участваме в е, пресконференцията и в крайна сметка кой от нас ще говори от наше име? Да, да, по принцип ръководителите на делегациите, но ако някой има известни несъгласия с казаното от ръководителя на делегацията, вероятно ще може да се изкаже. Малко прискърбно разбира се, е, е, ще бъде. Е, ако на пресконференцията се стигне до някакви недоразумения, преди самата пресконференция би трябвало помежду си да се разберем най-общо каква ще бъде позицията. Така, ако няма други въпроси, не мога да ви пожелая приятна вакансия, понеже следващата седмица ще работим. Така че приятна събота неделя, не, не повече от това.